Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos. Добър ден, дами и господа. Да започнем работа. Най-напред да приемем протокола от 4 и 5 май. Има ли някои забележки към протокола? Няма. Счита се за прият. Бюрото не постигна споразумение по точки 5 и 6, което означава, че те ще бъдат отложени. Сега преминаваме към следващата точка, която е размяна на мнение по бюджет, с докладчика за бюджета Хозе Мануел Фернандес по бюджета 2016 година. Това е много важно, за да бъдат определени достатъчно средства за международна дейност и за да разберем докъде е стигнал дебата за бюджет за финансовата година. Трябва да се погрежим да има достатъчно бюджетни кредити за независимата дейност на Европейския съюз. Думата има господин Фернандеш, който да сподели своето мнение и да обясни бюджетната процедура за 2016 година. А, извинявайте, във връзка с точката за Туркменистан като докладчик в Сянка? Има ли някакви причини за решението да бъдат отложени тези точки? usted, señora? Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no se discute. Според информацията, с която разполагаме, координаторите нямаха време да обсъдят този въпрос. Той ще бъде обсъден следващата седмица. Не сме сигурни кога е следващата дата. Знаем със сигурност, че ще се отложи. Благодаря, господин председател. Аз ще изложа нашите насоки. Но също така на 27 май комисията направи предложение за бюджет. Общо взето имаме за цел 3А, заетост, малки и средни предприятия и също така за предприемачество. Също така беше повдигнат въпроса за външната и вътрешна солидарност като приоритети. Това означава, че функция 4 е според нас част от основните насоки, които приехме е, в е, пленарна зала. В резолюцията е, включихме нещо, което не би трябвало дори да се споменава. Напомняме на съвета и комисията, че трябва да се съобразяват с компромис, с ангажиментите и многодишната финансова рамка. Това означава, че трябва да се спазват компромисите, които бяха постигнати. Заедно с това трябва да се предвидят достатъчно средства за бюджетните кредити, за поети задължения и за когато говорим за спазване на компромисите, говорим и за използване на неизразходвания резерв. Какво означава това? регламента, който беше прият, и той беше прият при това условие, съдържа член 14, според който неизразходваните средства не са бюджетни кредити за ангажименти, които ако не бъдат изразходвани за една, в, в рамките на една година, могат да се прехвърлят за растеж, заетост. И това трябва непрекъснато да се повтаря, защото съветът не иска да използва този резерв. Той иска да, ограни... да намали, да съкрати бюджета, който без друго е съкратен. Но в предвидена е гъвкавост която предвижда да се използват неизразходваните резерви. Искам да ви напомня, че на 4 юни е срока за внасянето на нов пилотен проект или подготвителна дейност. На 17 юни е срокът за приемане на становище за мандата на 13 на тристранната среща. В средата на септември е срока за внасяне на резолюция за септември. През октомври ще се гласуват измененията. 12 и 13 октомври ще се гласува резолюцията. 28 октомври се гласуват в пленарна зала. 28 е съгласователната среща. Предложението на комисията от 27 май мога да кажа, че като цяло положително, особено по функция 4 Европа в глобалния свят. Виждаме, че има желание да се спазват компромисите и по тази причина е предвидено значително увеличение на плащанията 28,5%, но също въжи и за бюджетните кредити за поети задължения. Говорейки за поетите задължения, има увеличение за инструмента за съседство 4,8%, а за другите програми, като например фонда за гарантиране на външните дейности, 78% увеличение в сравнение с 2015 година. Има увеличение с, с, с инициативите за подпомагане и сътрудничество в ядра на безопасност. Има и сериозно увеличение за програмата за съседство 34,5%, инструмента за предприсъединителна помощ 33,7%. За по-малки програми като външната гаранция 78,1% и механизма за гражданска защита 44%, инструмента за стабилност и мир 35,2%, 20... Всичко това означава, че има значително увеличение и трябва да бъдем реалисти. Това предложение е в правилна посока и заедно с това трябва да напомним, че е срамно, че в четвърта функция в резултат на забавените плащания платихме 1,7 милиарда евро и ако през 2015 година продължат проблемите, през 2016 година тези въпроси ще трябва да се решават и ето защо казвам, че проекта за бюджет на комисията е стъпка в правилната посока, защото предвижда средства за тази цел. Разбира се, не е достатъчно, но да не искаме невъзможното, що се отнася до приоритетите. Бих искал да чуя становището на членовете на тази комисия. Аз съм тук предимно, за да чуя вашето мнение и да се опитаме да разработим един реалистичен бюджет, който поема своята отговорност и зачита компромисите. И заедно с това бюджет, който съответства на приоритетите. И аз съм за това тук. Вашите мнения са много важни и ще бъдат зачетени. Председателят, благодаря Фернан. Господин Фернандеш, Убеден съм, че колегите тази сутрин ще ви предоставят цялата информация, с която предоставят. Господин Преда има думата. Благодаря на господин Фернандес за това, че отдели време да дойде с нас и да обсъдим нещата. Също искам да изкажа удовлетворението си за същественото подобрение на проекта бюджета от Европейската комисия, както за пъти задължения, така и за плащания. По функция 4 за външната политика също, там съм убеден, че в края на краищата Европейския съюз ще може да поеме и в посоката, която желае в международната си политика, ако има съответните средства. И за това предвидените суми в предложения проект от бюджет от комисията са добре дошли. Увеличението на кредитите за плащания ще допринесат за мерките за засилване на стабилността и мира и е, за продължаване на програмите, които бяха прекратени е, по финансови съображения или замразени. В последните месеци нашата комисия за външна дейност имаше голям приоритет и това е политиката ни на съседство, както на юг, така и на изток. И нашите съседи и нашите политики трябва да получават достатъчно средства, за да можем да подкрепяме страните, които имат огромни нужди да посрещнат предизвикателствата пред които се изправят. И за това тази година ще е добре да можем да посрещнем и своите ангажименти е, и към страните си от непосредственото съседство и е, тези, които са по-далеч. Имам два въпроса към господин Фернандес. Първо, каква е реакцията на съвета? Има ли сигнали там по отношение на увеличен, предвиденото увеличение от комисията, за да може да се е, работи вече и по изчистване на неплатените фактури. И после, е, окончателният бюджет е, ще може ли да отрази нашите очаквания за съседството и на юг и на изток? Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос? Благодаря. Госпожа Гомеш има думата. Благодаря, благодаря и на вас, господин председател, и на колегата Фернандеш за представането и за доклада. Аз се изказвам от името на докладчика в Сянка от нашата група, господин Мартинес, който не може да бъде сред нас днес. Бихме искали предимно да подчертаем, че би било много е, удачно комисията в е, следващите години да ни представя проекто бюджета достатъчно рано в годината, така че нашето е, становище да може регулярно да бъде отчитано, т.е. нашата комисия да има регулярно становище, така както се случваше и в миналото. Също така, в бюджета трябва да се внимава Европейския съюз да може да осъществява е, своята роля на основно действащо лице на световната сцена и да има и съответните глобални приоритети, които да е, са финансирани адекватно. Е, затова и господин Фернандеш е тук да чуе нашето становище. Затова Смятам, че е добре, че е, се предлага това увеличение от 5,6% за функция 4 и това увеличение вероятно ще може да компенсира економиите или урязванията, които бяха направени в многогодишната финансова рамка. Също така сме признателни и съгласни с предложението за Европейския инструмент за демокрация. Той да стане е, един централен инструмент за е, разпространяване на европейските ценности. А инструмента за стабилност и мир, е, виждаме, че тук се отчитат и някои много видими операции, като мисията в Украина, Сахел Мали, Сахел Нигер, а и също всичко, което правихме, свързано с сирийската криза. Но не виждаме да се отчита е, конфликтите и заплахите и предизвикателствата, е, които възникват в Средиземноморието. По-специално по причина на случващото се в Либия. Именно по тази причина нашата група счита, че предложеното не е достатъчно. И няма да бъде достатъчно, за да се справим и с изостаналите плащания. А увеличението от 4,9% за инструмента за съседство. Според нас тази сума не е достатъчна. Сирия и Украина очевидно са приоритети, но не виждаме какво ще се прави с... и че не виждаме да се отчитат проблемите от положението с Ливия. И накрая, според нас е изключително важно да продължаваме да предоставяме средства за процеса, за мирния процес в Близкия изток. Дали го има или не. Но да подкрепяме палестинските власти. И предвиденото в проекто бюджета според нас не е достатъчно да посрещне настоящите нужди на всички програми. За това ще искаме от Комисията по бюджет да поправи е, този момент в окончателния бюджет. Благодаря. Господин. Благодаря. Няма повече желания за изказвания. Сега, господин Фернандеш, заповядайте, имате думата. Ние приехме основните си насоки едва след като комисията излезе с проекто бюджета и така и трябва да се процедира, защото по този начин се отчитат нашите приоритети. И сега вече е, съвета ще изчете текста и парламента ще види дали ще се наложи да е, продължиме с тълкуванията. Много често се изправяме преди риска да е, не се отчитат приоритетите в проекто бюджета, особено тези на съвета, защото по принцип съвета винаги иска да има намаления е, по различни функции спрямо предложеното от комисията. Политиката на съседство на юг и на изток имаше въпрос. В предложението се предвижда увеличение с много така а, забележителни увеличения. 197% за плащанията и е, много. Т.е. се отразява факта, че това е приоритет и ще има съответните средства. Поети ангажименти и съответните плащания не може да искаме да има достатъчно средства. То е просто очевидно. В края на кращата, когато има поети ангажименти, плащанията са логична последица от тези поети ангажименти. За това и комисията трябва да адаптира бюджета с надеждата, че той ще бъде изпълнен. Така че, е, когато комисията предвижда тези средства, то е с цел именно да се посрещнат тези оговорки. И ако всичко върви е, нормално, няма да има нужда да се намесваме, защото, както казах, плащанията са едно естествено логическо последи... естествено логическа последица от поетите ангажименти. Сега, по отношение на плащанията за инструмента за съседство, 34,1% се увеличават плащанията, а за ангажиментите 4,9%. Но а, трябва да бъдем достатъчно отговорни, защото ако увеличиме твърде много поетите ангажименти, тогава ще само ще засилим проблема, а няма да го решим. С неизпа... не... За Средиземноморието там е, е друга функция. Три, функция 3. Инструмента за гъвкавост 4 е, е, милиона над е, марж. 124 милиона, извинете за проблемите в Азия и е, кризата с миграцията. Това обаче не е във функция 4. Отчитам вашите безпокойства, вашите становища и трябва да сме наясно, че винаги е, ще водиме битка. Е, в е, съвета сега, когато говоря, че трябва да спазваме компромиса от многогодишната финансова рамка, ние все пак трябва да имаме достатъчно средства за поетите ангажименти. По функция 4 е, и бяха плащани и лихви заради забавяне на плащанията. 1,7 милиона е сумата, която бе платена допълнително заради забавянията. Това е просто недопустимо. Muchas е, gracias por su exposición y espero que le благодаря de, de esta comisión. Eh, como tenemos и се надявам, че становището на нашата комисия ще бъде е, полезно. Отложихме точка 5 и 6 и ви предлагам да спрем до 4 и тогава ще започнем с прегледа на политиката за съседство.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

Vamos a, a reanudar la, la sesión con el... Председателят. Продължаваме работа. Продължаваме с точка 7. Преглед на европейската политика на съседство. Това е докладът на господин Кукън. Предстои да обсъдим измененията по него. Внесени са 663 изменения по този доклад, което показва и приоритетите на парламента. Сега ще дам думата на господин Кукън, който ще ни изложи своето становище по измененията и виждането си за бъдещата работа по доклад. Господин Кукън. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на колегите за наистина големия интерес към доклада, което е видно и по 663-те изменения. Тези изменения дават възможност за много интересно тълкуване на текста. Изготвил съм предложения за компромиси по няколко изменения. Европейската политика на добросъседство трябва да е с по-голяма стратегическа насоченост. Следва да залага на основните си принципи, които са подпомагане на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. Подходът ни трябва да е по-диференциран, по гъвкъв по-индивидуализиран ще трябва да поставим акцента върху засилването на аспектите, свързани с сигурността, като вземем предвид регионалната интеграция в рамките на политиката на добросъседство и взаимодействието с съседните на Европейския съюз държави. Радвам се, че във всички тези, всички тези идеи са одобрени във внесените изменения. Има само няколко изменения, които не са в съзвучие с общата насоченост на доклада. Така че благодаря на колегите за интереса и за положителното отношение към текста. Нека повторя, че основната ми цел е докладът да е синтезиран и по същество. Така ще подходя и по време на работата по измененията и когато изготвям компромисните изменения. Затова нека още от сега кажа, че ще застана зад основните идеи, изложени в повечето изменения, като обаче често няма да повтарям точните формулировки ще възприема съдържащите се в измененията идеи, но няма да ги включа в текста със същите думи. Докладът е посветен на европейската политика на добросъседство като цяло, а не на отделни държави. Затова ще избягвам препратки към конкретни страни или положението там в по-голямата част от доклада. Би ми се искало също така да поставим в по-голяма степен акцента върху изменения, отнасящи се конкретно до политиката на добросъседство. Моля колегите, които предлагат в измененията си идеи от други доклади да проявят разбиране за това, че няма да ги включа изцяло в текста. Текстът ще съдържа някои общи съображения, които би ми се искало да запазя. Ще подкрепя тези изменения, в които се подчертава стратегическото естество на тази политика ще включа и изменения, отнасящи се до въпроси, свързани с международното право, териториалната цялост и самосуверенитета на отделни държави. Редица изменения призовават и за отделяне на източните от южните ни съседи. Това са изменения внесени от либералите. Въпреки, че разбирам техните аргументи, би ми се искало политиката на добросъседство да бъде обект на общ подход, като се прави разлика между отделните държави говоря в точка 5 за различни нива на сътрудничество. С това имам предвид диференцирания подход, за който се обявявам в целия текст. Съгласен съм и с това, че по-ясно трябва да наблегнем върху нашите интереси, а не само да правим препратки към общи приоритети, когато определяме целите на тази политика. Призовавам и за по-стратегическа политика, която е по-ясно ориентирана към цели. Във връзка с това упоменавам двамата специални пратеници. Съгласен съм и с много от тези колеги, които изтъкват необходимостта от по-голяма съгласуваност между общата външна политика и политика на сигурност, общата политика за сигурност и отбрана и политиката на добросъседство. Но нека припомня, че тези въпроси вече са упоменати в точка 21. В точка 8 има препратка към координирането на работата на донорите. По този, тази точка са внесени няколко изменения, които визират координирането на инвестициите в държавите от Южното Средиземноморие. Ще трябва по-близо да се запозная с този въпрос. Във втората част на точката се упоменава поставянето на политиката на нова основа. Повечето изменения по тази част от текста са в съзвучие с основната му насоченост. Нямам нищо против тях, с изключение на измененията, в които се предлага подходът по-малко срещу по-малко. Не мисля, че трябва да залагаме на този подход. В точка 30 се говори за двете различни идеи, за политиката на добросъседство и политиката на разширяване. Има препратка и към член 49 от договора за Европейския съюз. В частта, в която се упоменава подкрепата за демокрацията, реформата на съдебната власт и изграждането на административен капацитет, няма проблеми с повечето изменения. Ще приема онези изменения, в които се предлагат добавки, отнасящи се до правата и свободите. Приемам и измененията, в които се набляга върху доброто управление и изграждането на държавни структури като част от тази политика. Тук ще трябва да има препратка и към правата на жените и децата. Този въпрос се съдържа в много от измененията по доклада. В частта за диференциацията и обвързването с условия няма проблеми. В точка 18 ще продължа да се обявявам за обвързването на помощта ни с условия, свързани с успех в рамките на реформите и отстояването на европейските ценности. Измерението, свързано с сигурността, е важна тема. Приветствам измененията, в които има препратки към тероризма, организираната престъпност, ефективността на управлението на Европейския съюз при кризи и по-голяма съгласуваност на стратегиите за сигурност. В някои изменения има препратки и към продължаващи или замразени конфликти. На тях ще трябва да бъде посветена отделна точка. В тази част, според мен, не трябва да има препратка към миграцията, тъй като според мен този въпрос включва и много други измерения, не само сигурността. Не би ми се искало също да има и препратки към конкретни мисии и операции на Европейския съюз. А що се отнася до съседите на съседни нам държави и регионалното сътрудничество, в измененията има много добри идеи, които ще се опитам да включа в компромисните изменения но отново ще се опитам да не упоменавам конкретни държави или региони съседни на Европейския съюз. А що се отнася до препратката към самостоятелния избор на страните ни партньори, ще подкрепя всички изменения, в които се предлага така. Последната част се отнася до инструментите и целите на политиките. Тук се опитвам да очертая приоритетните области на сътрудничество и взаимодействие. Не искам в тази част да съм прекалено ограничаващ, но не искам читателите ни да останат с впечатлението, че приоритетите ни могат да включат всичко, защото това не е възможно. Ще обсъдя въпроса с докладчиците в сянка и ще изляза с компромисни предложения, най-вече по точка 31 и 32. Осъзнавам, че въпросът за свободното движение и миграцията ще, са доста, ще е доста деликатен. Затова ще се опитам да намеря колкото се може повече компромиси по тази част. Благодаря още веднъж на колегите за интереса. Ще продължавам да поддържам тясна връзка с тях и с докладчиците в Сянка, за да можем да изготвим и компромисни изменения. Ще бъдем готови с компромисите доста скоро. С удоволствие ще отговоря сега на вашите въпроси и ще взема отношение по коментарите ви. Още нещо в заключение, тъй като са внесени цели 663 изменения, ще ми е много трудно да удовлетворя всички ви. Някои от вас неизбежно ще бъдат разочаровани. Затова, моля, не подхождайте прекалено нюансирано. Просто за такива изменения няма да има място в доклада. Благодаря, господин Кукан, господин Хауит. Благодаря. Най-напред искам да се извиня от името на Анди Кристе, който е докладчик в Сянка, но от негово име и от име на групата искаме да, израз... да, да дадем дължимото към работата на господин Кукън, който винаги върши чудесна работа. Този доклад ще се радва на подкрепата на всички. От гледна точка на нашата група Отбелязахме огромният брой изменения, което говори за силен интерес не само към доклада, но и към политиката с съседство. Искаме тя да бъде ефективна и да постигне успех. Що се отнася до измененията, ние смятаме, че между тях няма огромна разлика, няма разлика по същество. Следователно, в хода на преговорите с докладчика ще можем да постигнем консенсус, за което има солидна основа. Въпросите, които групата на социалистите и демократите биха искали да залегнат в доклада, са следните. Не искаме да се подказва, че ценностите и интересите са различни ценностите, които за нас са добри за Европа, са добри и за тези страни, които са съседни на Европейския съюз. Не можем да е, работим по интереси с съседните на Европейския съюз страни, е, които са някак е, противоречащи на ценностите на Европейския съюз. Политиката за сигурност и отбрана, обща външна политика по сигурността и отбрана не са отделни политики. Те трябва да мобилизират всички възможни ресурси, за да можем да постигаме целите си в съседните райони. Следователно, на тях не би трябвало да се гледа като на различни. Смятаме, че трябва да има акцент – върху първопричините за някои проблемите. Господин Кукан спомена иммиграцията в Средиземно море. Те не могат да бъдат пренебрегнати. Вие ще имате нашата подкрепа, когато търсите компромиси, но смятаме, че трябва да се постави по-силен акцент върху причините на някои от тези проблеми. И това въжи не само за миграцията. На четвърто място нашата група би искала да има силен акцент върху видимостта и комуникацията, по-конкретно във връзка с разширяването. Имаме много добри политики, но трудно ги обясняваме трудно ги обясняваме пред гражданите на държавите членки на съседни страни. Има какво да направим в тази област. На пето място бихме искали вратата за членството да остане отворена за онези страни, които се стремят към него. Това е много важно в момент, в който се говори за умор от разширяването и някои на високопоставени места искат да сложат спирачка на разширяването. Това не бива да се допуска. искаме също така да кажем на страни от съседния на нас регион, че ако е, искат да вървят е, по пътя на членството, трябва да, да спазят определени критерии. Е, що се отнася до моите собствени изменения, надявам се, че трябва да бъдем пределно ясни и изрични по въпроса за правата на човека. По тях не може да има преговори. Много бих искал да положим повече усилия да взаимодействаме с движенията на гражданското общество и да помогнем на движенията от гражданското общество да влязат в, полит... в руслото на политическия процес. Това е област, в която като че ли не се справяме много добре. Положихме такива усилия за арабските страни, за Украина, Надявам се, че няма да имаме подход е, диференциран за всяка отделна страна, но ние трябва да помагаме не на днешните политици в тези страни, но и на политици на бъдещето. И накрая, що се отнася до моите собствени изменения, смятам, че много членове на тази комисия и други в парламента говорят за значението на обща външна политика за сигурност и отбрана и обща външна политика и политика по сигурността, но като че ли не успяват да я доразвият. Какво, какво означава това за нашите партньори в света? Какво означава липсата ни на единство която води до неспособността ни да предприем ефективни действия в, в моменти на криза. Надявам се, че това, което казах, ще допринесе към дебата. Надявам, очакваме да работим конструктивно с докладчика и докладчите в сянка. Искаме да подкрепим този доклад и той да бъде резултат на компромис. Благодаря, господин председател. Имайки предвид степ... значение, имайки предвид колко е интересна за повечето нас политиката за съседството, броят на измененията говори ясно за този интерес. Ние трябва да дадем своя принос, за да осигурим сигурност и на вътрешно ниво, благодаря господин Кукан, за нас този доклад е повод за сериозен размисъл и дебати. Измененията се надявам да доведат до компромиси. Аз мисля, че ние трябва да намерим истинската рамка. Очевидно споделяме вашето мнение, че твърде силното внимание към определена страна може да доведе до размиване на фокуса върху общите принципи. По този начин няма да успеем да постигнем целите си. Затова групата на ЕКР обръща внимание на следните въпроси ситуацията на изток, запознати сме с конфликта в Украина, регресията на Русия и потенциалната опасност от ескалиране на този конфликт. Трябва да положим усилия за укрепване на Украина защото ситуацията там ще предопредели ситуацията в много други страни на изток от а, нашите граници. Второ, изменение 71 много общия принцип, който би следвало да намери място в компромисите, е следния. Трябва да се гарантира суверенитета на страните, които са наши партньори. Това е много важно и за тях, и за нас, когато става дума за, за независимостта на взиманите е, решения. И сега, за да стигнем до южното измерение на политиката на, на съседство, ние обръщаме внимание на стабилността в страните, които са на юг от Европа и конфликтите там и ситуацията свързана с иммиграцията в Европа. Очевидно, първопричините са економическите различия между юга и севера и в дългосрочен план това ще предопределя ситуацията с иммиграцията в Европа. Трябва обаче да признаем, че сегашните проблеми са резултат от конфликти, които си остават нерешени. Ето защо, според мен, политиката за съседство на Европейския съюз трябва да споменава този аспект граждански войни и конфликти в тази част на, стран, на света. И не на последно място нещо, което е много важно за нас и го споменаваме в изменение 323. И то е целите свързани с социалната отговорност. Говорим толкова много за демокрация, но е едно от основните предизвикателства на юг е да се гарантира свободата на християнските общности. Ако искаме да кажем, че Европейския съюз иска да поема отговорност за всички младсинства, които изпитват трудности всички уязвими групи, няма да постигнем тази задача, ако не признаем, че тези общности би трябвало да бъдат третирани като уязвими. Това е наша обща отговорност, проистичаща от нашите ценности, история, но и от очакванията на милиони европейци, които през последните няколко години изразиха своята тревога, при това по много категоричен начин. Също така ще положи максимални усилия, така щото тези аспекти, които сега изброих, да бъдат включени в компромисите и се надявам, че окончателният текст ще отразява мнението не само на нашата група, но цели Европейския парламент. Господин Стравичус, Има много желаящи да се изкажа, за това по две минути. Накратко ще говоря и ще се опитам да бъда точен. Ще говоря по въпроси от общо значение. Много голяма е задачата на докладчика, защото териториите на страните от нашето съседство са огромни, страните са различни, имат най-различни проблеми. И всъщност възлиза населението им на почти половината от населението на ЕСА. Затова е, следва всеки път да избягваме да говорим за а, избягване на диференциацията. Трябва да сме наясно, че страните са различни и не можем да искаме да ги обединяваме. Те са наши партньори и трябва да се занимаваме с този регион, като отчитаме някои основни принципни разлики заради географското им местоположение. Затова не бих бил толкова а, така пасивно приемащ е, този въпрос. Изграждане на капацитета. Действително е, насърчавам колегите да се съгласат с е, това предложение и да се даде възможност на Фонда за демокрация, особено да имат повече капацитет за подкрепене на нови идеи. После, по-добре е да говорим за принципа повече за повече, отколкото принципа по-малко за по-малко. Трябва да сме наясно с приоритета в това отношение. И както говорихме и неодавна, хуманитарната помощ за нашите съседи трябва да е различна от е, хуманитарната помощ и помощта за развитие за други страни. Тоест, политиката за съседство трябва да е водещ двигател, а не е само пасивен аналитичен инструмент. И смятам, че посредством сътрудничеството с колегата Кукин ще можем да постигнем отлични компромиси. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от изказаните се преди мен. Благодаря на господин Кукан за опита да направи нов прочит на основните предизвикателства пред политиката на Европейския съюз на съседство. Много ползотворни бяха разискванията и на работния му документ. В него господин Кукан предложи целите, инструментите на политиката на съседство да бъдат преосмислени, като се имат предвид постигнатите до момента недостатъчно добри резултати. Мисля, че всички можем да се обединим около необходимостта от поставянето на нова основа на тази политика, както по отношение на южните, така и по отношение на източните ни съседи. А, що се отнася до целите, за тях имаше много ясна констатация в работния документ и не толкова ясна в проекто доклада. Целите трябва да са стратегически и трябва да отчитат и политическите ни виждания за бъдещето, именно диференциране, поставяне на акценти и ангажираност това въжи както за Европейския съюз, така и за съседните му държави. Трябва в по-голяма степен да отграничаваме целите една от друга. И във връзка с това имам въпрос. В нашите предложения за изменение има предложения за действия спрямо южните и източните ни съседи, по-тясно обвързани с отделните политики в областта на околната среда, на правата на човека и други области. Но как може Европейският съюз да действа ефикасно във всички тези области, като се имат предвид различията между отделните държави? Опитали сме се да направим предложения по този въпрос. В изменение 36 и 70. Не можем да поставяме политиката на съседство под общ знаменател. Тя има отражение върху различни области на политика, като например в областта на сигурността, външната търговия и други. Как може по-добре да бъде обвързана с тези различни области на политика. Благодаря още веднъж на докладчика за предложения нов подход. Благодаря. Господин Месерик е следващия оратор, с което заключваме. Gratitude. Благодаря. Благодарности и поздравления за докладчика. Действително много тежка задача да се обединят толкова различни политики, които водим в различни части на света. Съвсем накратко. Има няколко въпроса, по които напълно сме съгласни, има други, по които сме склонни да вървим в посоката на докладчика. Аз лично подкрепям идеята за специален пратеник, дори е, и да има разногласия в комисията по този въпрос. Два момента искам да очертая. Първо, принципът повече за повече. Съгласен съм, че, а и групата е съгласна, че принципът повече за повече трябва да се прилага регулярно и да има съответните условия, както се споменава в 18 та точка. Тогава можем да очакваме и резултати. Но все пак е, това, което се съдържа в сърцевината на идеята по-малко за по-малко, не нарушава този принцип, защото ако някои от страните отстъпват, да речеме, в някои области, като например човешките права, нямаме други възможности да реагираме, освен принципа по-малко за по-малко. Така че можем да продължим да обсъждаме този въпрос. После, разбираме, е, че има смисъл да се прави разграничения, между е, различните страни, но все пак не бива да забравяме, че има и общи е, обезпокоителни е, фактори в, за отделните региони. Е, примерно Средиземноморието или други. Няко... Е, политиките ни специално за Средиземноморието трябва да бъдат преразгледани. Просто за момента те са катастрофални. Председателят. Благодаря, господин Шофхаузен. Три основни принципа за е, политиката за разширяване. Първо, суверенитет. Суверенитет на държавите. Така наречените е, Аки коментар, т.е. европейското законодателство предвижда основните права, примерно свобода на ред е, свободата за ред, възможностите да се извърж... упражняват права и това е основно условие за разширение. Мисля, че ние до момента ние не отделяме достатъчно внимание на суверенитета и се държим малко като империалисти. После, аз лично съм от Елзас. Елзас доста време беше под немско владичество, после под френско. Е, тоест, е, е, има една част, която принадлежи на Франция и друга. И ако трябва да теглиме сега разграничение между Франция и Германия, това се случи в резултат на Втората световна война и ние трябва да запазваме мостовете между страни, където се получават такива разделения. Същото се случва и в момента. Трябва да запазваме възможността тези региони да си говорят и да са близки. Не можем и да правиме въз да противопоставяме изтока на Запада, не можем да правим подобни е, начинания, които могат да стигнат и до Трета вър... световна война. Демокрацията се изгражда стъпка по стъпка. Няма един модел за демокрация и тези, които искат да налагат е, този единен модел, всъщност никак не са демократи. И не може да се влиза във война, е, за да има мир. Е, това е една тоталитарна практика, която ние трябва изцяло да отречем. Ето, това са нещата, които исках да коментирам. Председателят. Благодаря. Господин Пленкович. Благодаря, господин Търмуй. Благодаря още веднъж на господин Кукън за полезните му разяснения, за доброто представяне на отделните групи от изменения. Но нека ви обърна внимание на това, че работата по този доклад съвпадна с подготовката за срещата на върха в Рига. Докладът е критичен, но съдържа някои положителни констатации. Много е диференциран подходът към отделните области на тази политика. Мисля, че в момента политиката на съседство е поставена на изпитание. Във връзка с това приветствам някои от идеите в доклада. Няколко думи за международното право и неговото спазване. И за това, че не би трябвало яростно да, отсто... да се отстояват някои принципи. Текстът се отнася до европейската политика на добросъседство, а в момента се преразглежда и Европейската стратегия за сигурността. Предстои този преглед да приключи до края на 2016 година. Мисля, че трябва да се възползваме от онези инструменти, които до момента са доказали своята ефикасност, инструменти в областта на политиката на разширяване. Имам предвид най-вече инструмента на економическото управление и на мерките за финансова стабилност. Именно този инструмент доведе до положителни промени. Към края на годината комисар Хан ще излезе с нова стратегия. Надявам се тя да е по-широко обхватна и по-ефикасна. Благодаря, господин Петърле gospod predsedujoči. Mislim, da govorimo o enem glavnih političnih izzivov. Gospodin Peterle. Говорим за много важни политически предизвикателства пред Европейския съюз. Радвам се, че в доклада си господин Кукан е отразил промяната в реалността в съседните ни държави. Там положението е по-тежко, отколкото в началото на процеса, когато започнахме да обмисляме промени в стратегията си спрямо съседните на Европейския съюз държави. В момента обстановката там е дестабилизирана, наблюдава се разпокъсаност, нещо, което ни изправя пред големи предизвикателства. Преди няколко години Целта ни бе да поставим ударението върху нашите ценности и принципи, но сега положението е по-различно. Говорим за диференциран подход, а не за прилагането на принципите и ценностите ни. Проекто докладът на господин Кукън призовавам за това да направим всичко, което е по силите ни, за да отстояваме ценностите си, в зависимост от конкретните обстоятелства. Но трябва да осъзнаем, че повечето от съседните ни държави все още не са приключили процеса на демократичен преход. Затова трябва повече да наблегнем върху доброто управление. Имаме немалко проблеми с съседни нам държави, тъй като там все още не се е установило добро управление, не е приключил преходът. Аз призовавам да си сътрудничим с всички онези, които искат да си сътрудничат с нас, при положение, че споделяме едни и същи интереси. Благодаря. Нека сега и аз взема думата. Благодаря на господин Кукан за свършената работа. Мисля, че в областта на политиката ни спрямо южните ни съседи, той като че ли не стига до същината на проблема. Не бива да забравяме за несправедливото отношение към палестинците, например към населението на Западна Сахара. Не бива да забравяме за случващото се в Либия и Сирия. Затова сме и внесли няколко изменения, в които заявяваме, че е особено важно да разгледаме отношенията с Сирия. Специалният пратеник на Европейския съюз Стефан Демистура трябва да продължи своята работа. Не можем да си затворим очите пред случващото се в региона. Някои държави се намесват, като доставят оръжие на определени действащи лица. Не мисля, че прилагаме правилния подход към Ирак и Сирия. Саудитска Арабия, Катар и други държави просто последваха примера на Съединените щати. Като испанец заявявам, че трябва да сложим край на окупацията в Западна Сахара. Марокко трябва да продължи разговорите с фронта Полисарио. Господин Милан Монт, ще повторя нещо, което съм казвал и преди по време на разискванията с господин Кукъм. Приемаме предложените от него приоритети и основните идеи в доклада му. Не знам как ще му потръгне работата по всички тези изменения, но мисля, че ще се справи добре. Трябва да се прилага единна европейска политика на съседство. Не бива да се прилагат няколко отделни политики. В член 8 от договора са уредени двете измерения на политиката на съседство. Тази политика има две измерения, но няма две отделни политики. Една към спрямо южните ни съседи и една спрямо източните. Трябва да правим разлика между тези две групи държави, да прилагаме мерки съобразени с отделните страни, с положението в съответния регион. Трябва да отчитаме и потребностите на отделните държави. Необходим ни е реалистичен подход, не бива да налагаме политиката си. Трябва да се слушваме в гласа на страните от Средиземноморието и в този на източните ни съседи. Проведената наскоро конференция бе изключително важна. Не бива подобни прояви да се състоят на всеки 8 години. Много е важен въпросът за сигурността. Както каза господин Кукън, сигурността трябва да залегне в политиката на съседство. Същото въжи и за миграцията, според мен въпросът за миграцията, за миграционните потоци трябва да бъде включен в текста. Трябва да разгледаме възможностите за сътрудничество, така че да се овладеят колкото се може по-добре миграционните потоци, да не представляват те риск за сигурността ни. В областта на миграцията трябва да има сътрудничество с източните ни съседи и с страните от Средиземноморието. Господин Кукан застава зад принципа повече срещу повече. Съгласен съм с това. Европейската политика на съседство трябва да насърчава, а не да санкционира. Трябва да насърчаваме провеждането на реформи в съседните ни държави, като вземем предвид постигнати от тях напредък и потребностите им. Благодаря ви. С това приключваме разискванията. Думата има господин Кукан за обобщение. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря на представителите на политическите групи, на колегите, които участваха в разискванията. Много се радвам, че има общо желание за позитивен принос – за разработването на доклад, който да отрази в максимална степен духа в Европейския парламент и решителността му да разполага с съгласувана политика на европейското съседство. Както вече казах, поради огромния брой изменения, няма да бъде лесно всички те да бъдат отразени в компромисите. Някои колеги повдигнаха въпроси, по които според тях е, има нужда от допълнителни дискусии. Ние ще ги обсъдим в процеса на подготовка на компромисите с докладчите в Сянка. Ще организираме допълнителни срещи за да постигнем съгласие. Различията не са толкова сериозни, просто е необходимо да се обсъдят. В някои случаи няма да е лесно да бъдат зачетени измененията. Аз казах, че може би ще трябва да, за, че няма да е лесно, ако започнем с анализ на вътрешно-политическата ситуация в конкретна страна. Защото тогава няма да успеем да разработим стегнатия доклад, от който имаме нужда и към който се стремим. И за това искам да ви помоля за разбиране и за активна дискусия, за да можем да постигнем максимално споразумение по този доклад. Според мен той е много важен за Европейския парламент и за всички нас. Благодаря, господин Кукан. Исках да ви напомня, че заседанието ще бъде на извънредното ни заседание в Страсбург на 11 юни. Следващото заседание е при затворени врата. За това ще дадем възможност на всички, които трябва да напуснат